Eh, Драги приятели, има превод, може да се възползвате от него. Благодаря ви. Скъпи колеги, искам да приветствам представителите на асоциация от Клиши Субла. Те искат да споделят с нас своите коментари в, за случилото се в Клиши Субла. Това е едно, един регион близко до Париж, едно преградие на Париж. Нека да не забравяме, че имаше едно посещение там с цел да се наблюдава прилагането на политиката по сближаване в този район и също така да се види да се видят конкретни примери за интервенция на комисията в определени места, но обаче не остана време да стигнем до клиши Субла. А, за нас би било много полезно да чуем вашите размисли по ситуацията там. Предполагам, знаете, че в момента изготвяме бъдещата а, кохезионна политика, най-вече за развитието на градските райони. Това е един от приоритетите на Европейския съюз и именно за това считаме, че вашето посещение тук е добра възможност за нас да включим в, нашата, в нашия план евентуални ваши забележки. Не знам дали госпожа Кари Мадели иска да вземе думата. Госпожо председател, ето е, млади, не толкова млади е, е, граждани на Клиши Собола, които отправиха един апел с силни искания до председателя на Европейската комисия господин Барозо. който им каза, че поради липса на време няма да може да ги приеме. И за това аз ви благодаря, госпожо председател, за това, че отделяте време и че откликвате на техния призив и а, за това им давате възможност да споделят а, своите проблеми. Добре дошли им пожелавам на всички. Имате думата, госпожа Сисе. Микрофон за оратора. Добър ден! Благодаря ви, че ни посрещате тук. Ние написахме един апел до господин Барозо, издаден 26 октомври в ежедневника Либерасион. Ще го прочета за тези, които не са го чели. Апел до господин Барозо. Отлетяха обещанията, но не мизерията. Военното положение беше отменено, но социалното военно положение продължава. Пет години след бунтовете ние можем да кажем днес, че нищо не се е променило. На времето държавата се ангажира с въвеждане на план Маршал за предградията, мобилизирайки всички министерства, така че да се прилага а, правото и при нас, както при останалите. И а, днес а, ние работим в нашия квартал и виждаме, как се свиват средствата, които, ни, които все пак обещаха да увеличат нашите управници. Ние се мъчим да предотвратим една още по-силна експлозия, да кажем не на насилието, но ако държавата продължава да ни казва не, все пак насилието ще има последната дума. Но има и друг път, по-правилен, пътя на уважението, признанието на усилията на мъжете и жените в нашите квартали, които са част от френското общество. Да се признаят нашите условия на живот, да се зачитат, поетите ангажименти, дадената дума – да се зачитат и уважават и възрастните, и младите, нашето бъдеще. Гражданския мир е прекалено голяма ценност и не трябва да жертваме този мир. И за това ние се обръщаме към Европа, която чрез парламента и комисията пое своята отговорност и стана гарант на зачитането на човешките права. Към тази Европа ние апелираме. Искаме от председателя на Европейската комисия да ни приеме така, че да изложим нашите искания и нашите проекти. Обръщаме се към евродепутатите с молба да ни приемат и по-специално към Комисията за регионално развитие. И е, тези е, бунтове от 2005 година да трябва да се запомнят, да не бъдат е, погребани погреба на памета на загиналите. Сега ще дам думата на моя колега, който ще изложи няколко въпроса. Добър ден, госпожо председател, дами и господа депутати. От 2005 година, така както каза госпожа Сисе, нищо не се е променило в предградията. Продължава настъпването на гетото. Има истинско структуриране на бедността и а, на м, мизерията. Този квартал, както и много други, вече не успява да се справи с нестабилното положение и този план за надеждата на предградията в крайна сметка нямаше никакви конкретни резултати и това води до песимизма на жителите на тези квартали, а настоящата економическа криза допълнително добавя там, където вече и без друго раните бяха отворени. Надяваме се европейски субсидии да стигнат до нас, но те остават блокирани на национално ниво. Например, един град в Севран – в 94-та област на Париж, на 93-та, извинете, не успява да осигури обучението на младите в квартала заради такива блокирани средства. И като се има предвид и економическата и социална криза, мисля, че имаме нужда от истински план Маршал на европейско ниво за предградията, като се включат всички жители, е, за да може да има истински смисъл нашето действие. И в това отношение смятам, че европейските институции могат да а, осигурят една специфична дейност, за да интегрират жителите, за да работим всички заедно за целите за постигане в нашите а, квартали. Неща, които биха могли евентуално да, да трансформират нашето ежедневие. Като си предвид какво изживяхме, какво видяхме, мисля, че трябва да се да се построят нови жилища, да се намалят различните разходи за жилища, а също така и да се подобрят различните средства за обществен транспорт, да се осигури повече достъп до университети, до културата и до всички останали характеристики на обществото. Говорим за космополитизъм във Франция, а всъщност Франция не успява да изпълни това условие за космополитизъм какво трябва да направим, а, как политиците трябва да признаят а, нашето съществуване. Нашето присъствие тук каз... показва, че ние сме отчаяни. Надяваме се да имаме бъдеща диалог. Надяваме се също така господин председателят на комисията да вземе лично въпроса в свои ръце – много квартали в Европа се намират в този, е, в същата ситуация. Ние оставаме убедени, че Европа трябва да бъде лидер и е, че вие трябва да сте там, където държавата се е провалила. Благодаря. Благодаря. Разбирам, че господин Самир Абас иска думата. Добър ден, дами и господа. Аз съм преподавател от 13 години. Работил съм с най-младите, децата от 6 до 10 годишна възраст. А през последните 7 години работя с младежи от 16 до 20 годишна възраст. Като погледна трупания си опит, мога да кажа, че качеството на обучението във Франция наистина има много пропуски и се губи отчитането на самата личност на детето, на младежа, който се обучава. И още на 16 годишна възраст много от младежите напускат училище, техните дипломи не са им от никаква полза на пазара на труда или пък няма специалност към която да се насочат. И в тази връзка мога да кажа, че много от децата не могат да освоят основните умения да четат, да пишат, да смятат. А се обръща повече внимание, повече часове на специалности, които, на материи, които не са толкова важни. И а, е, е, това обяснява и а, е, не а, лошата успеваемост в училище на а, младежите в а, нашите а, региони. Тези а, младежи, които напускат училище, се намират в много несигурна ситуация. Повечето от тях са безработни, не могат изобщо да започнат работа или пък работят за кратко на непостоянни работа. Икономически те срещат огромни затруднения. Наистина много е важно да се преразгледа още от самите основи на образователната система. Освен това, трябва да се обърне внимание и на предлаганите работни места, които да бъдат съобразени с а, нивото на образование, а, да се насърчат, а, да се насърчи създаването на малки предприятия, на занайчийски професии и младежите, които нямат необходимите дипломи и възможност да продължат обучението си там, където биха желали, би трябвало за тях да се създаде система, която да запази тяхната енергия с оглед на бъдещето, така че те да не изпаднат наистина в страни от обществото, да бъдат изолирани. А, освен това има професии, които а, постепенно отпадат, изчезват, а обучението по тях продължава. От друга страна пък не се създава обучение за нови а, зелени работни места, например. Има много слабо педагогично предлагане в тази област във Франция, особено в селските райони. Непрекъснатото обучение също е проблем. Има много а, хора, които в определен момент са принудени да сменят работата си на 40 годишна, 50 годишна възраст и е, е, установяваме, че тези хора изобщо не са запознати с новите технологии. Те не могат дори да си служат с компютър, да изпратят е, електронно писмо. И когато изпаднат, отпаднат от пазара на труда, е, няма към какви е, професии да бъдат е, насочени. Те трябва да придобият нови знания, умения и това би трябвало да стане преди да се стигне до това от отпадане или съкръщаване на работното им място. И всяко поколение всъщност е обвързано с другите а всичко това не е безкрайно трудно за осъществяване. Достатъчно е да има една обща политика, която да обхване всички тези е, действия. А френската система а, се губи в прекалената администрация. Благодаря ви. Някой иска ли думата? Да, да, аз. Искам да се върна на въпросите за урбанизация и за жилищата. Моля ви да не правите същата грешка, каквато направи Франция през 60-те години, да счита, че а, целият този въпрос за урбанизация и за жилищата всъщност е само въпрос на жителите. Напротив. Опитваме се да сега да разрешим проблемите, свързани с тези жилища, и сега те се превърнали в проблеми на кварталите. Трябва да наблегнем в това отношение повече на човешкия проблем. Никога, когато се, във Франция, когато се говори за урбанизация и жилищна политика, не се взима предвид човешкия фактор. И защото да се живее в един град или в един квартал не означава само да бъдеш наемател или собственик. Имаме също желание, примерно, да се движим, да сме мобилни, да се забавляваме, така че трябва да се помисли и за транспорта, и за другите, примерно, развлечения, които се предлагат, например, в Клишин, Монфермей. Няма никакъв транспорт, има един автобус, който не ви води до работните места, примерно. Така че трябва да се помисли по този въпрос. Трябва да се помисли по въпроса за институциите в квартала, защото а, да се живее в един квартал, а да няма достъп до институции, така че, например, когато човек иска да се обърне към а, агенцията по заедостта или пък а, до здравната каса и други, се оказва, че няма такива институции наблизо. И също, например, трябваше да се чака много дълго време, години преди да има комисариат на полицията в Клишимон Фермей. И също така една полиция, която да ви изслушва, а не просто да слуша това, което им казват от Министерството или статистиките. И трябва да се изтъкне човешкия фактор в дебатите. Иначе вашите постъпки ще бъдат, ще завършат с провал. Защото такъв беше, а, такава беше грешката на Франция. защото а, тогава Франция считаше, че жилищата, хората трябва просто само да спят едва ли не там и никой не помисли за останалите елементи, човешки фактори и сега имаме гета. Добър вечер. Ще бъда кратък. Аз съм от асоциативните асоциации и представител на съвета на Ил де Франс, Парижка област. Установихме силно въздържане по време на изборите в тези квартали, по време на европейските избори. Съжаляваме за това. Установихме същото и по време на регионалните избори. И когато погледнем бюджета, който се отпуска за регионално развитие, виждаме, че много хора всъщност не могат да видят това, което Европа прави за тях. Клиши Сула е символ на социалното неравенство във Франция днес. Това е най-бедната община на Франция днес и най-изолираната община дори и за да отидем да работим или да просто да отидем в едно кафене в Париж, имаме нужда от минимум час и половина-два път с обществения транспорт, с много смени на транспорта, за да стигнем до центъра на Париж. Парижка област, Илде франс е една от най-богатите в Европа. И едновременно с това, това не пречи да имаме такива изолирани области – за които почти нищо не се прави. Знам, че за Клиши Собла, например, Европейския съюз беше финансирала службата за младеща. Имаше и други структури, които получиха финансиране, но днес за нашите асоциации, било то спортни, културни, други, остава много трудно да получат помощта на Европейския съюз, за да се изготви досието, за да се напише проекта проблемите са огромни. Това отнема повече от година. Така че първо искам да благодаря първо за приема тук. Знам, че вие обслужвате Европа. Знам, че вашата комисия е допринесла много за, из... за примахването на изолирането на някои квартали, най-вече в Източна Европа, но за съжаление в някои страни, дори на стари страни членки като Франция, все още има такова неравенство. И затова моите приятели предложиха да се организира и един Европейски парламент на предградията и да се съпоставят сложностите, трудностите пред всички предградия и пред младите. И за това исках още веднъж да ви благодаря за приема и се надявам, когато размишлявате за следващите бюджетни перспективи, да вземете предвид това, което казваме. Това, което въжи за Клиши Собла, въжи за много други градове из цяла Европа. Благодаря. Е, е. Благодаря, Констанция Крел. Е, Благодаря ви много. Е, извинявам се от името на а, моите колеги, че не останаха много хора за тази среща, защото а, се промени дневния ред, малко се отложи а, самата среща. Много ви благодаря, че дойдохте и ни предоставихте цялата тази информация. Трябва да кажа, че всъщност. А, тези новини не са много нови. Е, това не се отнася само за предградията около Париж. Е, предградията около големите градове в Европа имат подобни проблеми в много държави членки на Европейския съюз и те също са изправени пред проблемите на интеграцията и така нататък има групи в неравностойно положение в обществото, които просто се игнорират и се опитваме да създадем инструменти чрез политиката на сближаване, използвайки тази политика, за да преодолеем и да се справим с тези предизвикателства и трудности, интегрирането на младеща в пазара на труда, подобряването на образованието и обучението на тези хора възможностите, които се дават на сдружения, асоциации, предоставянето на финансиране за тези асоциации чрез европейските фондове. Били сме в Париж, били сме в а, а, предградията. Имаше делегация от този парламент, а, която посети предградията и видяхме, че а, има какво да се направи. Почертахме, че има инструменти, които могат да се използват в Париж и околностите. Искам да ви призова да не забравяте това, когато мислите за градовете. Моля, продължавайте да полагате тези усилия за хората, които са засегнати и в полза на интеграцията в цяла Европа. Ще се опитваме да използваме инструментите, които са на лице, за да подобрим положението. Важно е европейската интеграция да се случва във връзка с всички лица, които са част от това общество. Тя да засяга всички лица. В този момент на дискусията смятам, че трябва да се съсредоточим върху устойчивото градско развитие. И ние поемаме ангажимент и всички сме съгласни в парламента, че политиката за сближаване трябва да получи конкретен бюджет, за да може хората да си осъществяват проектите. Напълно разбирам това, което казвате, че е много трудно да се получи финансирането. А, ние го осъзнахме, когато а, да работим пряко с съсегнатите лица. Опитваме се да упростим процедурите, когато работим с асоциации, сдружения, но трябва да продължим и да държим връзка с вас и подобни на вас, за да чуваме за проблемите, с които се сблъсквате на местно ниво. Искам пак да ви призова да не използвате сила или насилие. Това е нещо, което наистина трябва да се избягва и не искаме да виждаме подобни неща, които показаха по телевизията. Преди известно време това, което видяхме в Париж, в други предградия. И по-скоро ми се иска да чувам за успешни проекти, които са осъществени благодарение на структурните фондове. Благодаря ви. Позволете и на мен да кажа няколко думи каза госпожа председателката. Наистина в момента посещавате комисия на Европейския парламент, който се занимава, която се занимава с регионалната политика и градското развитие, както подчерта и Констанца Крел. Това, което вие казахте, вече ни е известно, но и е голямо притеснение за нас, за това сме благодарни за това, че дойдохте и за това, че чухме от първа ръка тази информация, която ни представихте. В момента обсъждаме бъдещата политика на сближаване и дневния ред за а, градската среда в рамките на политиката за сближаване и осъзнаваме всички тези проблеми, свързани с градското развитие, свързани с физическото лишаване и социалното лишаване и изключване, всички тези проблеми, които изискват все още своето решение. Те трябва да бъдат приемани сериозно и в бъдещата политика, в бъдещото градско измерение на политиката за сближаване. Утре ще имаме изслушване с експерти и представители на Европейската комисия по въпроса за ситуацията в европейските градове и населени места. Ще видим какви са техните предизвикателства. Ще видим какво ще кажат те. През декември ще говорим с комисаря за регионална политика, който ще дойде тук при нас, за да обсъжда бъдещето. И съм сигурна, че това, което споделихте с нас, и това, което ние знаем от собствен опит при посещението си във Франция, може да бъде съобщено. Ние можем да кажем пред комисаря, че сме чули директно от тези, които пряко страдат и пряко имат такива проблеми с развитието в ежедневието си, че това наистина е така. Мога да ви уверя, че в дискусиите и предложенията, идващи от Европейската комисия в бъдеще, ще има поставено силно ударение върху проблемите на градската среда и големите градове и също така ще има поставено силно ударение върху местното развитие. Какво може на местно ниво в градските райони да се направи и какво те сами могат да направят, за да се справят с тези проблеми и предизвикателства, които и вие самите представихте тук. Мисля, че това стои доста високо като точка в дневния ред на Европейската комисия, а и на Европейския парламент. Именно за това организирахме този обмен на мнения с вас и мисля, че а, вашето посещение е още един допълнителен аргумент а, в полза на а, потикването на една а, политика на сближаване, която да отговори на всички тези градски а, проблеми а, в предградията на Париж, но и в други градски среди. Тук за представителя на Ил Дю Франс искам да споделя с вас, че наистина си отбелязваме а, притесненията, които вие споделихте. Подкрепям и Констанца как да се справим с тези трудни проблеми на местно ниво. Искам да ви насърча като сдружения, като асоциации да бъдете активни по един конструктивен начин на местно ниво, защото до голяма степен зависи и от вас и от вашия ентусиазъм, дали нещо ще стане или не на местно ниво. От вас зависи до голяма степен да промените положението. А, може да се постигне много, ако наистина местната общност иска да напредне, да се развие и а, с малко помощ вие можете да направите много. Но ако обърнете гърба си към а, офертата на Европа, към това, което предлагаме, ще стане много по-трудно. Затова нека поддържаме връзка, да останете и вие активни на местно ниво, а ние ще направим всичко възможно, за да си свършим работата и да постигнем една бъдеща политика, която да включва инструменти и действия, които ще ви позволят да промените действителността, в която живеете. Смятам, че има усилия в цяла Европа, има и още работа, която да бъде свършена от вас, от гражданското общество, от органите на местното самоуправление, хората на ниво регион или на ниво министерство, което да се свърши във Франция и в цяла Европа. Още веднъж ви благодаря наистина за посещението ще останете в нашето съзнание, в нашите сърца с това, което казахте и със сигурност можем да ви уверим, че ще го споделим с останалите институции, с които работим, за да се уверим, че в бъдеще е, политиките на Европейския съюз, доколкото те могат да се поддържат на Европейски съюз, е, ще е, ви държат като приоритет. Е, в тях ще бъдат приоритет проблемите, които вие представихте пред нас. Доста беше и свършено, не знам дали знаете. Не знам доколко вие можете да се възползвате от това, но Европейската комисия също реагира. Да, в парламента също помагаме за това, което може да се направи за жилищното устрояване. Улеснили сме, упростили сме и политиката, за да може по-лесно да се използва, но в крайна сметка зависим от това какъв ще бъде европейския бюджет, колко голям ще е той. Може много да постигнем с европейския бюджет, но трябва да а, имате предвид, че само 1% от това, което а, виждаме в Европа е а, от, от БВП, така че минимален е бюджета на самия Европейски съюз. А, но така или иначе съместната работа и между вас и с нас може да бъде изключително важна. Така че ако а, няма допълнителни изказвания, госпожа Дели може би иска да каже нещо. Бих искала да ви благодаря. Да ви благодаря за това, че ни карате да осъзнаем наистина спешни спешността на това, което изложихте. Споменахте няколко теми, а именно волята да се активизират тези европейски фондове, които са за вас, така че да може да се осъществяват проекти с тях. И като избранци, народни избранници, Европейски парламент, ние трябва да включим този приоритет в следващата програма. Знаем, че тази програма ще от голямо значение още от е, януари месец и вие говорите за сътрудничество, но ние няма да се разделим, ние ще продължим да работим заедно, така че е, политиката на сближаване да бъде от полза за всички. И веднъж за винаги, е, именно през годината за борба с бедността, да се заличат тези положения на пропасти между различните граждани. Благодаря. искам да ви поканя и да ни представите писмените си изказвания, които сте донесли. Искате да вземете думата или не съм разбрала правилно? Заповядайте. Добър ден. Казвам се Фарид Берейс и съм а, председател и треньор по кикбокс, т.е. асоциацията е спортна. Говорим за асоциация. Отбелязвам си всичко, което казвате. Ще си тръгнем с повече познание за това, което става на европейско ниво. Но, от тук нататък, ние си имаме нашите въпроси за това, как евентуално ще видим нещата от нашата гледна точка. Имаме една асоциация, например, която се управлява а, по закона от 1901 за асоциациите. Ние имаме различия и проблеми на ниво функциониране на самата асоциация. Не сме разисквали по тази тема. Става въпрос за доброволческата дейност. Аз съм треньор, така както и много други, като доброволец от години. Опитваме се с общините, с регионите, с департаментите да се отпускат, примерно, помощи, така че да ние да бъдем подпомогнати и да бъдем буфера между, примерно, ученици а, и други, които са между хора, които са също така в учебната сфера и други, които са в професионалната, за да няма такива а, изблици на агресия. Дори по време на събитията през 2005 година, ние направихме всичко възможно да а, се избегне тази агресия. Бяхме, така се каже, сред пожара. Борихме се до край. Смятам, че от тук нататък нещата ще стават още по-трудни за нас. Ние сме търпеливи. Добре. Но в един момент цялата тази енергия а, започва вече да избликва от младеща. Ние, като треньори, като хора, които се опитват да бъдат наставници, а, опитваме се да дадем на тази младеж спортни дейности, други дейности извън училище, разбира се, за да овладем по някакъв начин тази енергия. Но не винаги успяваме. За това а, искам първо да ви благодаря, че ни приехте тук. Вярно е, че може да имаме общи проекти, да изградим вътрешни и международни ам, а, връзки с други, примерно клубове по футбол, по бокс и така нататък да обменим добри практики, за да видим как точно функционират другите, да се хомогенизира спорта, така че навсякъде нещата да действат по същия начин, но концепцията за доброволческата дейност, за съжаление, не я срещам във всички други държави. Нещата са много локални. Ако успеем да получим отговори на европейско ниво, и да се върнем в клиши Собла и да мога да кажа на моите възпитаници, слушайте, Европа ще ви помогне. Тя присъства, тя е тук. Това вече е голяма стъпка напред. И всички ще са печеливши. Не съм, не ви прилагам някаква маркетингова стратегия. Мисля, че просто можем можем да спестим много щети. И мога да ви кажа, че ако измерим сега температурата в Клиши Субла, нищо, че е зима, ще е много топло, направо горещо. Благодаря ви, че ми слушахте. Благодаря. Съвсем накратко да приключим, защото и срещата ни вече изтича като време. Искам да ви кажа едно нещо. Разбира се, че има много неща, които се правят на европейско ниво, но много неща трябва да се направят и на местно ниво. вие можете да разчитате на неща, които Европа ще направи до година за младеща. Това е свързано с Факта, че а, дневния ред, който се предлага от Европейската комисия, парламента го подкрепя и държавите членки ще го прилагат, едно от основните приоритети са младежите. Ще има още повече подкрепа, още повече инициативи от европейско ниво за младото поколение в бюджета за следващата година. Все още нямаме а, окончателни решения, но в този бюджет програмите за младеща а, са поставени много високо. Те заемат челно място в дневния ред. За това искам да ви насърча да съберете информация. Можем чрез вашите парламентарни представители а, да ви дадем тази информация. Можем чрез тях да ви поставим във връзка с Европейската комисия, за да узнаете какви са проектите и програмите за младите хора. Много от тях са свързани с спортната дейност и може да се възползвате от тях може би не знаете как, може да ви помогнем чрез госпожа Дели, например, да, да се възползвате или чрез нея да формулирате своите въпроси и притеснения, за да може директно да се възползвате от това, което прави Европа. Има програма за младежите. Ясно е, че в бъдещи години, в идните години, младежите ще са много важен получател на европейските политики ще бъдат младежите в центъра на, на политиките на Европа. Но нека да държим връзка, нека да, да не губим контакт помежду си. Госпожа Дели иска да каже нещо. Само няколко думи искам да ви допълня, госпожо председател. Искам да допълня. Следващата година е, е е, Европейска година на доброволната дейност, на доброволчеството и наистина ще трябва да се срещнем и да видим какви конкретни проекти може да се предвидят и да се предвидят съответните средства финансови. Искам да а, закрия заседанието. Благодаря ви още веднъж можете да усетите, въпреки че малко от нас останаха, че сърцето ни е с вас. Нека да поддържаме и за бъдеще контакти. Благодаря и